Uh, Ако колегите от Либе са готови, може би имате някакви други ангажименти, бих могъл да премина към съобщенията и да гласуваме доклада на госпожа Маковей. Моля колегите, които трябва да напуснат залата, да го направят. So for the... I'll just do the... Съвсем набързо съобщенията. при приемането на дневния ред добавихме на точка 2.1 гласуването на текста по междуинституционалните преговори за директивата, идентифициращи високорисковите трети държави. Ако няма възражение, приемаме дневния ред в този му вид. Както винаги, езиковия режим е следният. Няма да има малтийски, словашки, хорватски и ирландски. Във връзка с делегираните актове получихме три делегирани акта в допълнение към анексите на регламента 19 от 2013 година за прекурсорите. Съгласно разпоредбите на основния законодателен акт, И ако комисията, водещата комисия чете за необходимо, комисията може да предостави мотивирано становище. То трябва да изложи причините, поради които парламента възразява и може да включи искане към комисията да представи нов делегиран акт, който да отчете препоръките на парламента. Тези три делегирани акта са делегирания регламент на комисията от 30 ноември 2016 година за изменение на регламент 98 от 2013 година, където се добавя алуминиевия барут към списъка на прекурсорите. Вторият е делегирания регламент на комисията от 30 ноември 2016 година, изменящ регламент 98 от 2013 година, където се добавя магнезия – а третият е свързан с добавянето на хексахидратовия магнезиев нитрат. Сега разглеждаме регламент 562 от 2006 година. По него докладчик е госпожа Макове. Желаете ли накратко да вземете думата? Mulțumesc și bună dimineața! Mulțumesc colegilor! Благодаря, скъпи колеги! Добър ден! Благодаря ви за отличното сътрудничество. Наистина преминахме през някои трудни моменти, но по този път стигнахме до баланс, който е приемлив за всички ни. Надявам се, че с този регламент ще създадем една Европа, която ще бъде по-сигурна и в която ценностите ще бъдат гарантирани. Сега започваме с гласуването. Електронното гласуване. Да започваме. Край на гласуването. 45 за, 8 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика. Това е края на гласуването. Благодаря ви за сътрудничеството и преминаваме към дневния ред. Ако нямате участие в това заседание, можете да тръгнете. Благодаря. Преминаваме към точка 3 и 4. Моля да излизате тихо с система за влизане и излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането за а, крайния срок за представяне на изменения по пакета, за граничния пакет. Моля ви да излизате тихо. Първа точка – промененото предложение за пакета за границите. Комисията представи изменено предложението за създаване на регламент за тази гранична система и за изменение на кодекса за шенгенското пространство. Сега ще дам думата на господин Диас Демера, който е доклад... госпожа Диас Демера, който е докладчик Господин Демера, имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Ще представя две, проекто предложения. Както каза вече председателят, става въпрос за пакет, за граничния пакет и за влизане и излизане и системата за влизане и излизане. Определени разпоредбите за влизане и излизане Имахме 142 предложения изменения. Второ беше предложението за изменение на Кодекса за шенгенското пространство, системата за влизане и излизане. Тук имаше 74 изменения. И двата доклада са свързани и те се допълват. Това означава, че измененията, които се правят по единия доклад, рефлектират върху другия. Увеличаването на мигрантския поток по границите на Европейския съюз през последните години показа колко са неефективни граничните контроли и системата за граничен контрол. Това трябва да се разглежда в светлината на увеличението на мигрантския поток през следващите години. Системата за преминаване на границите, административната система трябва да бъде модернизирана и да, направен, да бъде направена по-модерна и по-безопасна. Ако не направим нищо, това ще означава, че скоро по нашите граници ще настъпи истински колапс и ще трябва да инвестираме изключително много в оборудване и персонал, за да можем просто да овладеем тези потоци. Системата за влизане и излизане в Европейския съюз ще бъде в полза на пътуващите. Това ще съкрати времето за преминаване на границите. Служителите ще могат по-бързо да обработват документите на преминаващите и границите ще станат по-сигурни. Ще бъде възможно да се намери баланс между безопасното преминаване на границите и по-бързото обработване. Това е нашата цел и ние се стремим към нея. Тази система обаче ще бъде и в полза и на хората, които работят по границите, които се занимават с уреждане на формалностите. И това ще се отрази и на всички разходи. Границите трябва да подобрят, да бъдат подобрени ресурсите и оборудването да бъде подобрено, за да могат служителите да изпълняват своите задачи. Също така основните права трябва да бъдат запазени и да се гарантира защитата на данните. Всичко това е включено в доклада. Голяма част от представените искания за изменения имат за цел да се подобри защитата на данните. Моите два проекто доклада са насочени към следните два аспекта. Целите и изграждането на системата са връзката с биометричните данни, с основните свободи, с запаметяването на данните, достъпа до системата от страна на наказателно-правните органи, връзката между спедитори, пътуващи и органи. Това са 10 аспекта – и това е структурата на моите доклади. Най-напред се занимават с правната сигурност и защитата на данните и разгледах всички аспекти във връзка с съхраняването и изтриването на данните. Занимавах се и с ролята на органа на ЕС е за защита на данните – това въжи и за подобряване на ролята на отделните органи по защита на данните в държавите членки. Тоест, запаметяването на данните на пътуващите да става по тяхно желание. Трябва да стане по-лесно свалянето на отпечатъци, ако има някакво подозрение по-улеснен достъп до наказателно преследване. Трябва да има по-добър достъп до данните за тези органи, но същевременно всички разпоредби защита на данните трябва да бъдат спазвани. Също така, това трябва да отговаря на поставените цели. Това е особено важно във връзка с новия законодателен пакет за Европол – и във връзка с защитата на данните. Ето още една цел на моя доклад. Искаме и по-голяма техническа сигурност на системата. Кой, при какви условия да има достъп? Искаме да разпишем точни процедури, които трябва да бъдат спазвани. Какво трябва да се направи при технически проблеми? какви точно данни трябва да се съхраняват в системата. Системата за влизане и излизане трябва да бъде адаптирана към други правни актове, например новия пакет за защита на данните или за Европол, или към други досиета, които в момента се разработват или ще се появят в бъдеще. искам да се погрижа и за съответствието между членовете, дефинициите. Опитал съм се да уредя нещата с правенето на снимки и снимането на отпечатъци. Това са сигур... те да бъдат 100% необходими за съответните цели и системи, за да можем да избегнем двойната работа при събирането и архивирането на данни. Освен това, искам парламента да бъде включен в този процес. Различните доклади на ЕОЛИСа, които трябва да бъдат представени в парламента. Също така искам да засиля ролята на ЕОЛИСа, на тази агенция, защото това е компетентният орган за администриране на системата и също така отговорността на Еолиза по време на разработване и функциониране на цялата система. 2020 година трябва да започне да оперира тази система за влизане и излизане. Тоест, след втория триместър на следващата година трябва да започнем да работим много активно. Това се прави с оглед на нейното прилагане и въвеждането на нови законодателни програми, например бъдещата програма ETIAS. 10 януари, 6 часа е крайният срок за внасяне на изменения. Разбира се, съобразил съм и коледните празници, всички са заслужили почивка. За това докладчиците в Сянка ми казаха, че ще бъде добре да бъде удължен срока до четвъртък 6 часа. До февруари ще имаме време да, да проверим измененията, да отстраним пропуски и вероятно на 28 февруари ще можем да ги представим и гласуваме в комисията. Може би преговорите ще могат да започнат на 1 март. Искам да благодаря сърдечно на всички докладчици в Сянка за тяхното сътрудничество, без която аз нямаше да мога да разработя и двата доклада. Благодаря. Благодаря, господин Диас Демера, за вашата работа. И а, е, ние също така благодарим на докладчиците в Сянка. Започваме и също докладчиците в Сянка, госпожа Фион. Благодаря. Искам благодаря на Агустин Демер за доклада и за много доброто сътрудничество до сега. Първо, искам да кажа няколко общи бележки. От първоначалното предложение мина много време. Ходихме по границите, направихме проучване, проведохме проекти и имаме сега ново предложение – За хората, които често пътуват, тази програма вече няма да бъде приложима. За мен това обаче е жалко. Тук става за съвместимостта с други системи. За бизнеса това е добре, разходите е, спадат, но от друга страна предложението се различава от това на комисията. Става въпрос за периода на съхраняване за данни и други неща. Целта на това предложение не е управлението, а регистрирането на влизащите и излизащите. Най-вече да, да може да се установи какъв, кой нарушава разрешение срок за пребиваване. Така ще се гарантира по-добро управление на границите комисията поставя борбата с престъпността, но трябва да диференцираме малко по-добре. Всички пътуващи се поставят на равна нога. Всички влизащи и излизащи трябва да бъдат проверявани в системата и да се вземат мерки срещу евентуални заподозрени. Това обаче се различава от това, което сме гласували, защото това ще се отнася и за гражданите на ЕС. Борбата с престъпността не се отразява върху преминаването на границата. Ние трябва да го осъзнаваме. Аз не съм убедена. Аргументите на отделните държави не са убедителни. Тоест, че наказателно-правните органи трябва да имат достъп до данните на всички данни. Трябва да правим а, разлика между легално пътуващите, които спазват законите, остават на територията на Съюза и този един определен период като легални пътуващи и срещу хората, които нарушават разпоредбите. Трябва да правим точна разлика. Например, за това колко дълго ще съхранява данните за тези хора – Независимо от това как ще изглежда окончателният текст, системата, граничната система, Smart Border системата трябва да се промени и тя ще се промени. Ние трябва да променим нагласата а, към пътуващите и също нагласата на пътуващите, които влизат в Европейския съюз. Трябва да разполагаме с повече а, информация за условията на влизане и престоя. Пътуващите трябва да познават разпоредбите и да ги спазват. Тук трябва да намерим един общ принцип за това предложение. Новите разпоредби, разбира се, биха могли да доведат до влушаване на ситуацията, например по границите в Словения, в лятото идват няколко милиона туристи, пътуващи. И за това този въпрос трябва да се разглежда с голямо внимание и трябва да се намерят решения, които да функционират на практика. Благодаря. Екаре, господин Алао от докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председател. Екаре подкрепя и винаги е подкрепило системата за влизане и излизане. Това тя трябваше да влезе в сила преди преминаване, преди премахване на вътрешните граници в Европа, но по-добре късно, отколкото никога. тази система е важна за спазване на разпоредбите на Smart Borders и за всички пътуващи. Според мен, според нас, наказателно-правните органи трябва да имат достатъчен достъп до данните, така че данните да бъдат полезните. Периодът за съхраняване на данни също трябва да бъде достатъчен и адекватен на потребностите. Мисля, че предложените за изменения на господин Демера трябва да бъдат взети предвид. Радвам се, че господин Тиес Темера иска да синхронизира регламента с другите инструменти, най-вече и Родак. Това е изключително важно – защото повечето европейски регламенти, регламенти са хармонизирани и договорени. Това е много окоръжаващо начало и ние с радост очакваме продължаването на сътрудничеството с докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря. Блинард от АЛДЕ, докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на докладчика за невероятната работа, не само по текста, но също и по организацията на заседанията на координаторите, на докладчите в сянка и експертите. Проекто докладът подобрява предложението на комисията. Става ясно, че говорим за граждани на трети страни. Независимо от това, остават някои проблеми във връзка с защитата на основни фундаментални права, Предложението добавя нови цели за използване на данните от наказателно-правните органи. Създава се един непропорционален период, който е в противоречие с регламентите и предоставя не, и предоставя нерегламентиран не, не достъп до тези данни. Управлението на границите става въпрос за граничните проверки и качеството на тези проверки за граждани на трети страни. Все още се чуди как можем да се правим с толкова много органи, които да се занимават с запазване, съхраняване на данни и, законов... и наказателно-правна дейност трябва да се оптимизира събирането на данните, да се създаде рамка за наказателно-правните органи, да има пропорционалност, да се запазват личните данни и да се намали периода за съхраняване на данните. Радвам се и на бъдещето си сътрудничество с докладчика и другите докладчици в Сянка и се надявам, че ще постигнем балансиран компромис накрая. Господин Албрехтов. Благодаря. Благодаря и на докладчика за неговата работа. Благодаря също е, за любезното приемане на измененията, които ние предложихме. Също така искам да се присъединя към това, което казаха Таня Файон и Ангелика Менар за периода на съхраняване на данните и възможностите на наказателно-правните органи да имат достъп до тези данни за други цели. Според мен, по тези въпроси трябва да продължим да разработваме альтернативни предложения, които да бъдат по-пропорционални с оглед на целите на доклада. Вероятно, в противен случай ще е, разполагаме с огромна база данни, с огромен период на съхранение, което в крайна сметка няма да бъде ефективно за целите, за които го правим. Това също ще бъде много по-скъпо. Това е нещо, което ние не искаме за системата, която създаваме. Ето защо смятам, че най-вече промяната на периода на съхранение от първото предложение на комисията не е на 100% ясно защо има такова удължаване и защо трябва да се придържаме към такъв един период, особено връзка с думите на Таня Файон. Трябва да правим разлика между хората, които пътуват редовно и тези, които пътуват от време на време. Могат да се появят аномалии и ние трябва да продължим да дискутираме този проблем. И накрая, но не на последно място, мисля, че трябва да е ясно, че трябва да се спазват същите стандарти за защита на данните, така както сме ги дискутирали в пакета за защита на данните. Също така да се синхронизират стандартите за защита на данните в системата на ЕС. И ние трябва да поискаме от органите на държавите членки да направят точно това. Има ли други колеги, които искат да се изкажат? Тогава ще се върнем към господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко две бележки. Искам да изразя моята благодарност. Нямам допълнение към казаното от вас, Таня. Вашият опит е поне толкова голям, колкото и моят. И имам нужда от вашата подкрепа на всяка цена, както и вашите поправки в посоката, в която аз вървя. На колегата от ЕКАРЕ, мога само да кажа, че той също има богат опит, свързан с а, този тематичен а, а, обхват. Благодаря за неговите коментари. Ще направя всичко по силите си и да синхронизираме системата за влизане и излизане с другите системи. Вие споменахте Юродак, но ще синхронизираме системата също с а, ETIAS. Ангелика е сравнително отскоро работи по тази тема, но е много активна. Искам да благодаря на нея най-сърдечно за нейните коментари. Вие споменахте непропорционалността, която може да се получи във връзка с продължителността на съхраняване на данните. Нещо, което спомена и Ян. тук ще можем да претизираме мненията си в рамките на по-продължителен и подробен дебат. Ангелика спомена и достъпът на наказателноправните органи до съхранените данни. За, в рамките на настоящото предложение този въпрос не е второстепенен, а трябва да бъде синхронизиран с другите законодателни актове. Ян е специалист по тези въпроси. Той не е само правен експерт, а също така и активист. Ние ценим мнението му. И а, вие твърдите, че този пакет от документи е спазва изискванията към а, съхранението на данните и към защитата на данните. Това ме радва. Много благодаря на всички. А, вървим по дълъг път. Надяваме се да пристигнем в целта си успешно. Благодаря на всички. Благодаря господин Диес Демера мога да кажа, че бяхме благословени, а, въпреки че това не е правилното, правилната дума. А, имахме късмета да имаме чудесен докладчик по тези въпроси. А, на 12 януари е крайният срок за внасяне на изменения. Мисля, че ще има доста изменения, но благодаря за успешната, успешното начало на работата по това досие. Господин Демер. So, colleagues, again, um, we go to Mr. Diaz de Mera for the presentation of this. Сега отново даваме думата на господин Демер, за да ни представи резултата от диалога, от триалога във връзка с определенето на трети страни, чието граждани трябва да приемат, притежават виза, когато преминават външните граници, както и на гражданите освободени от това. Това е преразглеждането на механизма за суспендиране а, на 7 декември се проведе третата среща, тристранна среща и сега давам думата на господин Демера, за да ни даде последната актуална информация за протичането на тези срещи. Благодаря, господин председател. За мен е голяма радост да споделя на комисията, че имаме положителен резултат от последния проведен триалог. Първо искам да благодаря на различните политически групи, представени в парламента, Искам да спомена всички с благодарност. Особено благодаря на госпожа Биргит Зипе. Нейната политическа група и самата тя имаше големи съмнения, свързани с този доклад. Нейното разбиране за Европа и проевропейското и отношение спечелиха и за това искам да благодаря както на нея, така и на нейната политическа група за подкрепата. Благодаря също така и на политическата група АЛДЕ, както и на ЕКАРЕ. и искам да изразя уважението си за две политически групи, които участваха активно, именно левицата и зелените, които няма да подкрепят доклада. Въпреки това, те допринесоха за премахването на блокадите във връзка с тази тема, която е изключително трудна, изключително сложна. Казвам го, защото решението е свързано с е, освобождаването, е, премахването на визовия режим е, за граждани на Молдова и на Грузия. Ако премахнем визите, това ще бъде положителен сигнал на гражданите на тези държави. И за това благодаря на всички участници, на секретарията, всички асистенти в моята политическа група и в другите политически групи те допринесоха съществено за успеха, защото напрежението беше на лице до последната минута. С нощи до 12 часа през нощта имаше а, дълго мълчание от а, френска страна. А, в крайна сметка получихме а, одобрение и от тях. Беше много трудно, така трудно раждане с родилни мъки, но в крайна сметка а, резултатът беше положителен. Благодаря на господин Демера. Когато казвате, че а, този доклад е бил сложен, а, почти прекалено меко се изразявате. Това досие беше едно от най-сложните, с които, най-деликатните, с които до сега сте се а, занимавали. И а, аз се присъединявам към а, вашите поздравления за колегите, които са допринесли за, до крайния успех. Благодаря на вас и на всички колеги, на които се отблагодарите и вие. не знам дали словашките колеги ще искат да вземат думата и да коментират нещо по това досие. Съвсем накратко. Словашкото председателство. Благодаря. Аз се присъединявам към казаното до този момент. Това досие е изключително деликатно и приоритетно за съвета и за нашето председателство, както и за Европейския парламент. Искам да поздравя за комисията, т.е. да поздравя вас за избора на този докладчик неговата работа допринесе за крайният резултат, който е положителен. И аз искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които очевидно са подкрепили докладчика в неговата работа. Благодаря и на комисията, която следи процеса и участва в него. Както каза господин Демер, има много а, други неща, които могат да се направят като коментар. Ще спра до тук. Благодаря. Много е приятно да се чуят а, такива думи от страна на председателството. А, действително това досие беше класическо а, и благодарим на всички участници от екипа, които допринесоха за успеха. Още веднъж давам думата на господин Демера. Искам да приключа с това, господин председател, като още веднъж изтъкна достоинствата и приноса на словашкото председателство. Действително Преговорите бяха много а, сериозни, но отношението винаги беше професионално и срещнахме много разбиране. А, мога да похваля също така и представителите на комисията. Комисията изцяло изпълни а, ролята си, а, беше на място в междуинституционалните преговори. Благодаря на господин Демера. И аз мога само да се присъединя към вашите положителни оценки. Така, сега давам. Тоест, преминаваме към шеста точка от дневния ред. Агенцията за основните права ще представи две становища. първото становище е за спазването на основните права в горещите точки в Италия и в Гърция. Второто становище е въздействието върху децата а, за, на дъблинските регламенти. Давам а, думата първо на господин Йоанис Димитър Кополус, който ще представи първото становище за положението на основ... основните права в горещите точки. След това ще давам, дам думата на господин Тамаш Молнар. colleagues, we're just setting up a slide presentation with Mr. Nespor. Готвяме PowerPoint презентацията, която ще видите след малко. Just pausing while we set up the slides. Правим техническо прекъсване. And this is the hotspots. Okay, colleagues, the slide uh, presentation is ready. Така, презентацията е готова за да бъде разгледана и сега давам думата на господин Неспор, за да ни представи ситуацията в горещите точки в Гърция и в Италия. Много благодаря. Здравейте, дами и господа. Много благодаря за възможността да ви представя двете становища на Агенцията за основните права. Аз имам удоволствието да ви представя положението с основните права на човека в горещите точки в Гърция и в Италия. А, колегата ми Молнар ще говори за положението на децата с оглед на промените в регламента Дъблин. Няма да ви обяснявам какво представляват горещите точки. Някои от вас аз срещнах на остров Лесбус, когато ваша делегация посети такава гореща точка. Знам, че вие сте наясно с основните положения, свързани с тази система на горещите точки ще а, говоря по-скоро за подхода, за философията. Подходът а, на горещите точки трябва да бъде координиран отговор а, на а, мигрантския поток по море, предимно до Гърция и Италия този подход е координиран, защото редица процедури са съсредоточени на едно и също място. това е посрещането, идентифицирането, регистрирането на мигранти – и по този начин канализирането на новопристигналето, на новопристигналите в съответните процедури, започваме процедура за обежище или процедура за връщане. Този подход е координиран, включително и заради участниците в него. Разбира се, Европейският съюз също е представен ЕАСО, е, Юропол е, имат представители в горещите точки. Те тези горещи точки също така оказват и техническа помощ е, на местните власти. Като, например, приемане на молби за обежища или обработване на документи за обратно приемане. това в общи линии е ролята на Европейския съюз в тези горещи точки. дори пропуските в спазването на човешките права не са свързани с действията на представители на Европейския съюз или ограничения в тяхната легитимност септември 2016 година се, удост... се разглежда положението в горещите точки, за да се установят пропуските по отношение на основните човешки права и тяхното спазване. Една, един друг общ коментар, разбира се, това становище, което ви представям, отчита различните ситуации в Гърция и в Италия, различията в мигрантския поток и как как точно тези горещи точки са засегнати от други международни споразумения, например споразумението с Турция. Тези три горещи точки всъщност са съсредоточени върху а, направляване в обратна посока към Турция на част от мигрантския поток. А, това са горещите точки в Гърция, не и в а, Италия. А, например, а, нашата работа е процес на учене. А, имаме допълнителен опит в началото нямаше никаква, никакъв опит с оперирането на горещите точки. в момента им наблюдаваме подобрение на работата на горещите точки и запълване на някои пропуски по отношение на основните права достъпът до процедура е основна задача на горещите точки. Хората, които а, пристигат в Гърция и в Италия, търсят а, закрила а, и а, получават достъп до процедури за обежище. А, така че това е един от основните положителни приноси на горещите точки. А, а, в Гърция от а, друга страна а, има основен пропуск, а именно установихме, че а, горещите точки се превръщат в а, теснина, където има запушване, а, особено по отношение на документите, свързани с процедурите по а, а, гарантиране на обежище. А, представителите на а, Агенцията за миграция помагат за отстраняването на тези а, пропуски. А, сирийските граждани а, биват а, техните моби биват разглеждани на първо място. А, а след това биват разглеждали молбите за обежище на граждани на държави като Пакистан, които нямат голям шанс да получат обежище. А, има граждани, които прекарват по 6 месеца в очакване на интервю а, в а, горещите точки, особено след сключване на споразумението а, с а, Турция. Това води до пренаселване на приемните лагери. А, има много а, деца, а, непридружени а, деца, с които е по-трудно да се работи. И друг проблем е събирането на семействата, а, особено когато молбите за обежище не са били пълни и липсват документи а, и не е задействана процедура за а, събиране на семействата. Разбира се, всички тези обстоятелства водят до повишаване на напрежението между представители на отделни нации или като цяло на напрежението в горещите точки. Искам да обърна внимание, че основна основна задача на горещите точки е по-скоро да придвижват хората напред, а не да ги задържат. Какво е положението на децата? Една специална част от нашето изследване е посветено на темата деца. 37% от пристигналите през 2016 година в Гърция са деца. А, говорим за деца, пристигащи с семействата си, а, деца, които пътуват а, с а, хора различни от а, техни роднини и непридружавани деца. А, положението на децата е буди загриженост. Uh, особено уязвима група са непридружените деца. Uh, първите месеци на 2016 година в Италия са пристигнали около 19 000 непридружени деца. В Гърция и в Италия непридружените деца според националното законодателство трябва да се настанят в специални помещения, така че да се а, запази техният най-добър интерес и те да бъдат съответно отгрижвани. Това често пъти не се случва, просто защото липсва капацитет. Няма достатъчно помещение и в Гърция, и в Италия. В Гърция половината от децата, които са в списък на чакащите, са били предвижени, а останалите просто остават в горещите точки, защото няма друга възможност. Това е част от предизвикателствата. А, до като са в горещите точки. Децата нямат хора, които постоянно се грижат за тях, нямат попечители от официална страна, защото просто нямат достатъчно персонал, няма достатъчно хора на място, представители на, на полицията или на общините. А, просто нямат специалисти, нямат ресурси, няма квалифициран персонал, който да изпълнява тази задача достатъчно удовлетворително и според нуждите на децата. Например, кметът на някой град има достатъчно други задачи, не може да поема и попечителство върху 200 непридружени деца. Тоест няма възможност да се обърне внимание на всеки индивидуален случай. Друг проблем е Разбира се, че непридружените деца имат нужда от специална закрила, а, за да се а, осигури а, тяхната сигурност, а, да няма посегателство от страна на а, възрастни, а, да няма изчезнали деца и в а, Гърция и в а, Италия. Решението е а, децата да бъдат държани в затворен, при, при затворен режим, да нямат възможност да напускат сградите. Това, разбира се, не е допустимо. не е допустим начин за третиране на децата, особено за по-продължителен период от време. те нямат достъп до образование. и в някои горещи точки, има проблеми с сигурността на децата. Например, има случай на изнасилване на деца. А, също така и липсва персонал, който да отговаря за децата в горещите точки. Има известно подобрение. Местните власти реагират, както в Италия, така и в Гърция. Се планира реформа на системата за временно попечителство. Всичко това е за да се облегчи ситуацията на непридружените деца. Трябва, разбира се, да се приеме а, някакво а, решение за, в полза на децата. И има много проблеми, които бих ви споменал. последното, което ще кажа, е свързано с а, а, половете. А, освен деца в горещите точки има а, и жени. А, большинството от пребиваващите в горещите точки са млади а, мъже. А, така че а, не винаги а, многообразието на половете се отчита в а, горещите точки. А, има риск от насилие върху жени в горещите точки. А, това е част от а, а, общите видове насилие. Освен а, това има временни жени, някои от тях са травматизирани, след като са били разделени от своите семейства. Има също така случаи на трафик на хора, специално жени от Нигерия. Международната организация по миграция смята, че има много жени от Нигерия, които попадат в Европа с цел сексуална експлоатация. Някои от тези случаи са ограничавани, те са идентифицирани в горещите точки и жените са насочвани към съответните компетентни институции. В горещите точки една от възможностите да се облегчи ситуацията е да бъдат назначени повече жени, например. Защото жените имат повече доверие, когато работят с а, официални представители на властите жени. А, властите са по-отворени към а, решаването на този проблем. А, а, също така снимането на пръстови отпечатъци и интервюта а, би било много по-нетравматизиращо, ако се извършва от а, жени служители. Тук инфраструктурата също така е важен елемент, както и гарантирането на лична сфера, лична неприкосновеност. Има туалетни в горещите точки, които нямат врати. Например, те се използват от двата пола, просто се използва свободната туалетна. А, в някои горещи точки жените просто не биха използвали санитарните помещения през нощта, а, защото се опасяват от а, нападение. А, така че би трябвало да се създадат пространства за жени и деца. А, това е само част от препоръките, които ние правим в нашето становище а, и а, се надяваме те да бъдат възприяти от а, националните власти. А, в заключение, горещите точки могат да бъдат модел за справяне с новопристигащите мигранти а, има отчасти сериозни проблеми, които успешно трябва да бъдат решени. От една страна те, са, те изискват законодателни промени, а, от друга страна оперативни проблеми, които а, са в правомощите на Европейския съюз. Европейския съюз а, трябва да постави приоритети, а, трябва да управлява горещите точки и, и а, има задължението да подкрепя държавите членки. А, трябва също така европейските агенции, които работят в горещите точки, да спазват основните човешки права. Ще спра до тук. Може би говорих малко по-дълго, отколкото имах намерение, но съм на разположение на въпроси от ваша страна. Благодаря ви. Точно се вписахте във времето, защото ние изрично поискахме това становище. Така че благодаря и на членовете на парламента за това, че останаха, защото ние поискахме това становище. Някои колеги поискаха думата. Нека да ги чуем по реда, по който я поискаха. Uh, Заповядайте. Благодаря ви за презентацията по отношение на децата в горещите точки. Когато говорите за деца, имате предвид всеки, който твърди, че е на възраст под 18 години, така ли? И ако да, има ли някакви тестове за установяване на възрастта? Как се прави разграничение между дете и дете и някой, който твърди, че е на 17, за да се възползва от услугите, които се предоставят? казахте, че 37% от пристигащите в Гърция през 2016 година. Това означава 37% от всички пристигнали в Гърция, че са на възраст под 18 години или нещо друго. Госпожа Викстрон. Благодаря ви, благодаря за презентацията. Винаги е интересно човек да прочете проучването ви, защото те наистина отиват право в целта. Сега сме в средата на процедурата по реформиране на системата за обежище в Европа и разчитаме на вашата подкрепа, за да се справим добре, защото последния път не се справихме добре. Не минаха дори и две години, когато Дъблин спря да се прилага в дадени държави и възникна тази ситуация. Но да се върна на темата за децата. Само преди няколко дни тук в парламента водихме дискусия с представители на НПО от Италия и Гърция. Тоест НПО, които действат в Италия и Гърция. И те посочиха, че днешното положение не може да а, продължава. Защото децата продължават да изчезват. 10 000 деца изчезнаха миналата година просто изчезнаха от радара. Никой не знае къде са. Това е съгласно цифрите на Европол. Ако сега положението е това, което ни се описа от НПО, които действат в Италия, в Гърция и в горещите точки и казват, че децата се задържат с месеци понякога без причина, че децата е, не биват третирани както трябва, не се взима предвид тяхната уязвимост, най-вече тази на непридружаваните деца, трудно е да си представим как децата ще останат при тези обстоятелства, как да не се опитат да избягат и да изчезнат. Необходимо е да завишим стандартите на прием на бежанците, условията, ежедневните условия, при които живеят, за да не ги тласкаме да бягат, да отиват в друга държава членка по незаконен път. Да завишим стандартите на прием е от изключително важно значение в този момент. Въпросът ми е, какво ще кажете вие от опит има ли а, някакво попечителство на децата или децата биват оставени а, сами? Относно крайната уязвимост на децата, това е фактор, който е пряко свързан с статута на децата. Поне така се произнесе съда. Как можем да направим така, че да вземем предвид казаното от съда. Какво ще ни препоръчате, така че да се справим този път? Има и други уязвими групи, но към този момент се придържаме само към темата за децата. Благодаря, госпожа Лористън. Благодаря ви. Звучи невероятно. Месеци и месец след месец обсъждаме престъпления срещу човечеството, защото това, което се случва с децата там, е престъпление срещу човечеството. Това е престъпление срещу основния принцип на човечеството. Да, всички казваме, че е спешно да вземем предвид. Но какво означава спешно? Да направим нещо в рамките на ден, два, три, три седмици, три години или 30 години. Що е то спешно? Кой носи отговорност? Кой поема отговорността за тези престъпления срещу човечеството? Кой е изправен пред съда? Само за Италия и Гърция ли говорим в този случай? Не, това не е проблем само за тях. Системата за защита на децата е световна, европейска, тя не е национална. В този ред на мисли въпрос към словашкото председателство. Виждам, че имаме представител тук. Зная за инициативата на Братислава, където се говореше за гъвкави а, регулаторни норми. Ама вие в съвета обсъждали ли сте спешните нужди на децата? Какво е решението? Кой ще го даде това решение? Ние тук не можем да вземем решение. Европейския парламент може да организира нещо, но това няма да бъде решение на проблема. Това е най-доброто доказателство, че в този случай държави като Италия и Гърция, които биват изправени пред а, отговорност, едва ли е най-удачният метод. Гърция отговаря за съдбите на хиляди деца. Можете ли да си го представите? Не можете. Представихте ни тук а, един добър анализ, но вие какво предлагате? Какви са вашите идеи? Кое е идеалното решение според вас? Um, and, uh... Благодаря, госпожо Лористън. Сигурен съм, че много от нас споделят това безпокойство. Знаете, че получихме информация от Reuters за потенциално навлизане на нов голям брой бежанци. И има а, заплахи за насилие, за убийство, изнасилвания на хората в горещите точки. Това се случва често. Да се тероризират бежанците. Моят въпрос е, нека да не посочваме очевидното, а, въпросът ми е, има ли някакви доказателства, за това, че трафикантите изграждат своята структура, в рамките на която се убиват хора. Това се случва. Не искам да ви тревожа, но все пак това се случва. Европол в момента води разследване във връзка с тази информация, която се получи. Но в нашата комисия ние може да използваме незадължителни становища и решения. Но как националните и европейските органи защитават децата в този случай? Госпожа Зипел. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че закъснях. Вие опоменахте не само напредъка в Италия и Гърция. Казахте, че има някои различия, посочихте и причините. И те не се дължат само на Италия и Гърция. Говорим за основни права за защита на основните права в горещите точки, в държавите, в които бежанците са а, влезли най-напред. Ако сега започнете да изпращате обратно бежанците, които дойдоха във Франция, Германия, Обединеното кралство и така нататък, а, тъй като първо са влезли в, през Гърция, какво ще стане, ако всички държави членки започнат да връщат бежанците обратно в Гърция? Това ще подобри или ще влуши положението най-вече на децата. Ще преминем и към следващата презентация. Колеги, бързо приключихме гласуването, така че разполагаме с а, малко повече време и затова нека да чуем госпожа Уикстром още веднъж. Благодаря, господин председател, че сте толкова щедър. Аз вече зададох въпрос, но ми хрумна друг. Председателят понякога не остава време. Нали видяхте какво се случи тази сутрин? Гласувахме по-бързо. Because... И по другите точки работихме ефективно. Не искам да похваля опитните колеги, които бяха тук, но това ни позволи да спечелим време. Благодаря ви директивата за правата на жертвите, която приехме през 2011 година, се прилага навсякъде, във всяка държава членка, включително и в Италия, включително и в Гърция. Както знаем, там има специални разпоредби за жертвите с специални нужди, включително а, жени, деца. И много от а, лицата, за които говорим в горещите точки, попадат в обхвата на тези разпоредби. Да питам, как се гарантира, че тази директива се прилага в горещите точки? Знае, че въпросът е труден, но трябва да се занимаем с него. Приехме тази директива и тя трябва да се прилага също в Италия и в Гърция. Председателят, благодаря колеги за специфичните въпроси. Знае, че няма да може да отговорите на всички тях. Ние Поискахме становището и ни любопитно да чуем и вашето мнение. Благодаря ви за отличните а, въпроси. Това показва, че на това заседание присъстват тези членове на парламента, които проявяват жив интерес по темата и за мен ще е удоволствие да ви отговоря. Ще ви отговоря доколкото мога. Ще отговоря на въпросите в реда, в който ми бяха зададени. На въпроса на господин Алайова. Мисля, че а, беше изключително уместен въпрос. Има много деца, които пристигат в Гърция, най-вече в Гърция, заради ограниченото движение на децата по островите. И те не винаги се декларират като деца. Защото знаят, че при настоящото положение да си дете е по-скоро ограничение, а не, не носи никаква полза. Ако сте 17 годишен непридружаван е а, млад мъж, а, вие все още сте дете, съгласно международните и европейските стандарти, вие знаете, че ще сте в по-добро положение, ако кажете, че сте на 18. 37% са една груба а, сметка, направена от ВКБ на ООН в този случай, ако не се лъжа, за броя на лицата, с които те са се срещнали директно след като са пристигнали, пристигнали в горещите точки. Направена бе такава оценка. Ако някое лице заяви, че е дете, и има причини, които да е, карат властите да смятат, че това не е така. Се прави оценка. Но 37% е цифрата, която се базира на тази практика. Едва ли е много по-нисък този процент. Но въпросът ви беше основателен. На въпроса на госпожа Викстрам за децата – Всъщност те всички въпроси бяха свързани с децата, което показва, че а, наистина осъзнавате колко е тежко тяхното положение. Така че благодаря ви, че подкрепихте работата на агенцията в това отношение. Децата изчезват. Неодавна имах възможност да говоря с колегите от Европол по темата и те казаха, че 10 000 е така доста консервативна оценка, защото а, изчезналите деца са много, много повече. Но нямаме данни за тях. Деца, които са задържани без основателна причина, никой не взема преди тяхната уязвимост, казахте вие. Тъжното е, че властите смятат, че задържат децата по добра причина, за да ги защитят, защото те нямат други инструменти на тяхно разположение по-настоящем. Така че това не винаги е свързано с управлението на конкретната гореща точка, а по-скоро с капацитета на държавата да прехвърли децата другаде. Ако управителя на лагера реши а, да задържи децата, за да ги защити, а може и да реши друго яче, той преценява рисковете. Дали да рискува децата да изчезнат или да ограничи свободата им. Просто се търси баланс между тези две неща. Нещо, което не би трябвало да се случва по принцип. Вие казахте, че а, децата се опитват да избягат, защото не искат да живеят при тези условия. Това не се случва само в Гърция и Италия, но и в други държави, както знаем. Не обаче това е решението. Както казахте, всичко е свързано с стандартите на прием. Ако стандартите са недостатъчни, за да осигурят благото на а, децата, то тогава едва ли 7 месеца ще са достатъчни за засилването на тези стандарти. Повишаването на стандартите на прием трябва да бъде една от стъпките, които трябва да предприемем. Това включва също така хора, които да са компетентни по отношение на закрилата на децата. А няма такива хора в някои от горещите точки. Ако отидем на национално равнище, държавите трябва да получат европейска подкрепа, за да не остат прекалено дълго децата в лагерите – като трябва да се даде приоритет на непридружаваните деца. За тях трябва да има специални процедури. А от друга страна, трябва да направим така, че сегашната неефективна система по прехвърляне на децата към по-подходяща структура също трябва да бъде разменен, променена, извинете но всичко зависи от капацитета на съответния лагер. Винаги може да набутете двойно повече деца в една сграда, но идеята е да се а, вземе предвид капацитета на сградата. И това едва ли е в най-добрия интерес на детето. Казахте, че правата на детето са универсални. Това, което се случва, трябва да бъде превърнато в някакво количествено измерение, за да разберем доколко това е спешен и неотложен въпрос. Някои въпроси са по-наболели, е, за някои тях можем да се погрижим директно в горещите точки, а за други не. Решението може да се търси на национално равнище за някои проблеми, а за други на европейско равнище. Няма идеално решение. Когато говорим за правата на децата, не трябва да забравяме, че те трябва да са наш приоритет. Виждаме млади хора, деца в горещите точки, които бягат от война. Те са извън всякаква образователна система и това в продължение на години. И в Европа се натъкват на нещо, което никой от нас не желая едва ли искаме по този начин а, да действаме за в бъдеще спрямо хора, които бягат от война и преследвания. Приканваме всички участващи в процеса да направят повече. Много положителни действия бяха предприяти, но трябва да добавим към тях и нови. На въпроса за жертвите. На госпожа Зепел и на вас, господин председател. Много работа бе извършена по отношение на правата на жертвите. Ние погледнахме дали се прилага директивата за жертвите през последните години. Много е трудно обаче да се прецени как се прилага тази директива в горещите точки. Това е един етап, до който много от процедурите така и не достигат. Защото хората или не докладват насилието или престъплението, на което са били свидетели или жертви, или пък напускат горещите точки. Така че това за сега не е приоритет. Да помогнем на жертвите е приоритет, но до известна степен – но това е свързано по-скоро с работата на НПО, на всякакви доброволчески организации, но по-настоящем, въпреки усилията на националните европейските органи, не винаги това е приоритет. на въпроса за насилието, упражнявано от е, трафикантите, господин председател. Ами, от... запознахме се с тези данни, не сме ги проучили подробно, защото някои от тях изискват малко по-задълбочен анализ. Ясно е, че ситуацията е ужасяваща. Борбата с, с трафика на хора трябва да бъде един от приоритетите, който да върви ръка за ръка с останалите проблеми с мигрантите. Определено е по-добре да зададете въпроса си на Европол – Сътрудничеството в това отношение в голяма степен зависи от способността на националните компетентни органи да реагират бързо. Хората са уязвими, те са в горещите точки, но не винаги. Имаше един пример с а, нигерски жени, които бяха използвани а, за сексуална експлоатация, но има и много други примери, за които обаче нямаме винаги доказателства. На въпроса на госпожа Зипел. Това се вписва в презентацията на колегата за Дъблин, която ще чуете след малко. По-голямата част от държавите членки смятат, че връщанията по смисъла на Дъблин към Гърция в светлината на решението на съда е нещо, което трябва да се избягва. Чак, очакваме положението в Гърция да се промени и тежестта, времето, което пое Гърция да намалее, за да може да има такава практика. Мога само да говоря от името на Агенцията за основните права. Изразявам надежди, но вие сте запознати с обстоятелството. Thank you very much. Thank you very much. Um, I think Mrs. Zippel's question also will go into the next. Мисля, че с въпроса на госпожа Зипъл преминаваме към следващия доклад. Имам още малко време, така че последен въпрос. Благодаря за този доклад. Разбира се, тук има много проблеми. Най-вече, защото много държави са въвели граничен контрол. Практично е. На практика това е една паническа ситуация за хората в Гърция и Италия. Моят въпрос е във връзка с непридружените деца. Казахте, че правите проверки по това, което децата сами дават като информация или ги правите, или проверявате дали това е истина по някакъв начин. Това е един сериозен проблем. Децата казват, че са въз... Децата не казват, че са възрастни, а казват, че са деца. Разбира се, че ще кажат, че са под 18 години. В противен случай за тях ще бъде много трудно да пътуват из Европа. Разбира се, че ще кажа, че са над 18, за да могат да продължат нататък. Това е моята теория. Това е, беше моят въпрос. Благодаря. И сега, след вашия отговор, да преминем към споразумението за Дъблин. Благодаря. Ще отговоря накратко. Нашата агенция прави такива оценки, но те се правят от националните органи, ако има съмнение дали отдел... конкретното лице, което твърди, че е дете, е... е не е всъщност възрастен. И обратно. В отделните държави е даден приоритет приоритет на, така да се каже, е, доверието на това, което се казва. Дали детето, което казва, че е дете, наистина е дете. Там няма причина да не вярва, че е точно така. Провеждат се оценки и то по различни начини. Провежда се медицински преглед, например. Що се отнася до втората част от вашия въпрос? В Гърция и в Италия. Някои непридружени деца казват, че са възрастни, защото по този начин те ще могат да излязат от горещите точки. Това се случва по-често в Италия, а в Гърция движението е по-трудно, защото те се намират в, на острови и не могат просто така да си тръгнат. Независимо от това, някои деца смятат, че за тях ще бъде по-добре да кажат, че са възрастни, за да могат да излизат извън горещите точки. Това става след като бъде извършена регистрацията. Те така могат да останат със своите приятели, с роднини, с които са пътували извън горещите точки. Надявам се, че това до някъде отговаря на вашия въпрос. Благодаря. И преминаваме към доклад на господин Мондър. Това е становище, което се отнася до предложението на комисията във връзка с децата и Дъблинското споразумение. Благодаря, че ми давате думата. Първо да изразя за своите благодарности за това, че съм поканен тук и че ми е дадена възможност да представя нашите най-нови становища – Дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, накратко ще представя основните резултати от становището на Агенцията за, чове... за основните права във връзка с приложението на рег... Регла... Дъблинския регламент. Нашият анализ първоначално се отнасяше чисто до законодателната рамка – ще се опитам да премина по основните точки, доколкото мога. Становището е организирано по, в пет основни блока. Ще представя и пете. Първо, според предложението, някои от заявителите ще бъдат изключени от дъблинската система – ще бъдат създадени нови критерии за допустимост във връзка с а, така наречената преддъблинска процедура. Това ще изключи а, оценките във връзка с следните категории. Беженци в първата държава, сигурни държави или сигурна държава на происход – процедурата за допустимост ще бъде изменена за тези, за тези мигранти. Това ще бъде свързано с член, членове 7 и 24 от Хартата за основните права. Има и четвърта категория, такива заявители, които търсят международна закрила, те ще бъдат насочвани към следващата процедура. Но когато говорим за деца, ако те представляват а, заплаха за националния публичен ред, говорим най-вече за непълнолетни с сложна житейска история и специални потребности. Това изисква време за оценката и за процедурите. ако а, тези случаи не се оценяват, могат а, да се отразят много сериозно върху защитените права на децата във връзка с а, Конвенцията за човешките права. Ние смятаме, че децата и уязвимите лица трябва да бъдат изключени от преддъблинската процедура – за да се предотврати непозволеното в повторно влизане, комисията предлага налагане на определени санкции или ограничения, също така и рестриктивни мерки, за да се предотврати това влизане. Трябва да бъдат въведени определени санкции и рестрикции. На първо място, връщане на мигранта в първата държава. Този мигрант обаче трябва да има право да бъде изслушен на добър, на, на правилен процес. Детето трябва да бъде изслушен, изслушено, да се види какви са неговите аргументи и така нататък. Според нашата агенция, Децата, които са особено уязвими, трябва да бъдат изключени от тези процедури на а, извеждане от страната към а, предишната страна, от която са влезли. По отношение на ограниченията на социално-економическите права, трябва да могат да бъдат, някои от мигрантите могат да бъдат изключени, ако те вече са били част от процедура по принудително извеждане в първата държава, в която са влезли. Това ще има сериозни проблеми с човешкото достоинство и човешките права. Една такава процедура може да бъде в нарушение с процедурата за презумпция за невинност, заложена в нашите документи. Това може да бъде проблем. А съдебната практика на двата съда, съда в Европа, в Люксембург и е, този в Сразбург по човешките права, казва ясно, че държавите членки трябва да подобрят условията на приемане. Нашето мнение е, че в съображенията трябва да се каже, че има червена линия – че има минимални права, които трябва да бъдат гарантирани при всички обстоятелства. Третото ограничение е забраната за събиране на семейства след определен срок. Тук на първо място трябва да се гледат основните интереси на детето и съответно неговото семейство. Ние смятаме, че включването на срок в това предложение трябва да отпадне и да се върнем към моментното състояние, така както е в регламента. Накрая, ако първата молба за обежище бъде отхвърлена, като се... ако се подаде втора молба за обежище, има риск да не бъде проведено изобщо повторно разглеждане на тази молба. Ако няма нови факти, ако мигрантът не представи нови обстоятелства, няма друга проверка. Този мигрант няма право на правна помощ и консултация – и може да се окаже, че неговата повторна молба изобщо няма да бъде разгледана от нито един орган на държавите членки. Нашето мнение е да се запазят сегашните правила, да не се а, прилага това, което е, включено в предложението, да не се прилага това, което е включено в приложението. Независимо от всичко, децата трябва да бъдат третирани по един приятелски начин. Една, едно такова третиране липсва от текста и то трябва да бъде включено. Предложението иска да зададе определени изключения в интервютата, които са в нарушение на правото на изслушване и на разглеждане на заявлението. Според нас трябва да се гарантира гарантира повторно разглеждане след първоначалното разглеждане и да има срок за това, да се провеждат специални интервюта, дори преди а, заявителя да бъде върнат обратно. Тоест, процедурите за връщане, уведомленията за връщане трябва да бъдат предсредствани от а, интервю трябва да има задължение да се представят доказателства за членовете на семействата. Новото предложение се опитва да измести това бреме основно върху заявителя, върху мигранта. Ние смятаме, че държавите членки трябва да си сътрудничат ефективно при събирането на информация – да помагат на кандидата за обежище и това задължение за доказване е особено важно във връзка с съдебната практика на съда в Люксембург, за да се осигури правилно настойничество и а, законодателно представителство е нещо задължително. Това е един много сериозен проблем. Новото предложение не само трябва да засили ролята на представителите на ЕС, но и да подобри използването на други беженски инструменти в тази област. Така че да се а, намери и назначи, а, така да се каже, настойник от плът и кръв, който да се грижи за най-добрите интереси на детето и да прави е, една а, добра законодателна проверка. И накрая, срокът за обжалване е нещо отрицателно и той в момента е 7 дни. Обжалванията са ограничени също до материалното приложно поле. Това представлява нарушение на права, а когато обжалването е допустимо. По отношение на срока и приложното поле, материалното приложно поле, това оказва сериозно влияние върху ефективната правна проверка. Според нашата агенция трябва да се създаде по-гъвкав срок, и това, приложение на приложен... и това ограничение на приложното поле трябва да отпадне. Кандидата трябва да може да се ползва от всички права според хартата. Следващия слайд, ако обичате. Този слайд показва времевите ограничения за обжалване на връщане по Дъблинското споразумение в дни, виждате, че в много държави членки срокът е по-дълъг от 7 дни. Може 30, да бъде 30, дори 60 дни. Следващият слайд. Четвърто. Най, в най-добър интерес на детето. Когато децата са непридружени, без семейства, говорим за деца, които нямат е, членове на семейството в държавите членки. Важно е да се провери е, молбата в държавата членка и да се действа в най-добър интерес на, децето, на детето. И това е държавата членка на първото нелегално влизане или държавата членка, която е отговорна за спазването на общите правила. Там трябва да се действа в най-добър интерес на детето. Ето защо предложението трябва да бъде изменено във връзка с съдебната практика на Съда по човешките права. Трябва да се прави задължителна оценка на ситуацията. Ето защо ние смятаме, че трябва да се създаде един интердисциплинарен екип. Настойникът на детето трябва а, да участва в оценките, кое е най-добро за, деце, да за детето. Той трябва да бъде част от този процес. По отношение на механизма за преместване на непридружени деца, ние смятаме, че възможността за наличие на семейство в някоя държава членка трябва да бъде първото, което се преценява – Детето трябва да живее в семейството си. Това е най-важното. За да работи това ефективно, трябва да се създаде определена схема в законодателния акт. След това отговорността за преместване според Дъблинското споразумение трябва да бъде синхронизирана с най-добрите интереси на детето и правото му да живее в семейство новата информация за семейството, за членове на семейството, трябва да може да бъде подавана допълнително. Текстът трябва да бъде изменен, за да позволи изключения за събиране на членове на семейства. Тази отговорност не трябва да бъде някакво правило без изключение. И накрая, предложението иска да ограничи ситуацията така, че само членове на семейството да могат да поискат подобно събиране в държавите членки. Например, може да се окаже, че в бъдеще това право на събиране няма да може да бъде прилагано за травматизирано дете. Ние смятаме, че в момента окончателното решение, приложното му поле, е нещо необходимо. И накрая механизма за корекции. За, корек... с коригиране на преместването. Това оказва сериозно влияние върху правото на убежище, така както това е зададено в хартата. Разбира се, а това не трябва да противоречи на правото на обежище. Автоматизираната система, такава каквато имаме, трябва да бъде уеднаквена, така че да се отговори на интересите на всички страни. Срокът за запазване на данни за децата трябва да бъде 10 години, като тук става въпрос за член 52, алинея 1. Трябва ни повече гъвкавост, а тук няма такава. Например, съобщенията за децата трябва да бъдат, да бъдат премахвани след като те навършат пълнолетие. Трябва да има също така а, възможности да бъде отказан достъп на децата, ако това е във връзка с националната сигурност и публичния ред. Всичко това трябва да бъде в съответствие с а, хартата. Всички откази трябва да бъдат обосновавани индивидуално, причините трябва да бъдат записвани. Накрая по-точното дефиниране какво е семейство при, при механизма за корекции е във връзка с определени членове от хартата. Тук. Тоест, какво е семейство тук като понятие е по-тясно, отколкото е дадено общо в хартата. Тук трябва да бъдат включени също и роднини, понятието за роднини, задължение да се актуализира системата с нови членове на семействата или новородени деца. Ще спра тук. Следващия слайд и накрая искам да кажа благодаря за вашето внимание и аз съм на разположение за вашите въпроси. Благодаря ви. Благодаря за този текст, за този анализ. Само ще кажа, че това ще бъде изключително полезно за, за докладчика госпожа Векстрем, този анализ на тези въпроси. и Ние сме ви много благодарни за това. Предполагам, че някои членове на някои депутати ще имат какво да кажат, но имаме и време за въпроси. Благодаря, господин председател. И ви благодаря за това доста впечатляващо изследване. А, вие а, всички мои предварителни впечатления по това досие. Отдъхвам си, защото очевидно сме на едно и също а, мнение по много въпроси, като например а, процедурата за влизане и допускане. А, вие споменахте съдебни процеси. Разбира се, държавите членки трябва да споделят информация за членове на семействата на съответните деца. А, вие споменахте Съда на Европейския съюз. Вие а, препращате към случая МС или не разбрах точно за кой случай? А, също така споменахте настойничеството. Не само имаме нужда от истински а, настойници, от цял пакет законодателни мерки в защита на децата. За съжаление, днес на практика сме доста далеч от това положение. Чух, например, наскоро че едно лице може да бъде настойник на до 350 деца. Разбирате колко абсурдно е това. когато а, един единствен служител а, бива натоварен с отговорността да бъде настойник на стотици деца, това противоречи а, абсолютно на а, самото понятие настойник. Дали, очевидно, че той не може да изпълнява тези, тази отговорност. Освен това, документи, които са свързани с предоставяне на правна помощ, например, трябва да бъдат на разположение а, на езици, така че да бъдат а, разбрани от а, съответните лица, за които са предназначени. Мога да прекарам до вечерта в обсъждане на тази тема с вас. Няколко думи за крайните срокове за подаване на обжалване. Сегашният срок е 7 дни. Вие предлагате той да бъде гъвкав а, и а, да не бъде а, обвързан с а, обхват. А, този срок. Искам да ви попитам по-конкретно какво имате предвид под гъвкав. Ако колегите ми не зададат други въпроси, които, съм, които аз съм си забелязала, ще задам също още въпроси. Председателят, има ли други въпроси? Давам думата за кратко на Биркит, след което ще чуем отговорите. Благодаря. Ще се върна на въпроса за връщането на търсещи обежище от е, държавата членка на пребиваването им е, към първата държава членка, в която те са пристигнали. Е, според Дъблинското споразумение има такова право а, но от друга страна, много държави членки просто не го правят заради реалната ситуация. И Агенцията за основните права а, разбрах, че е щастлива, че държави членки не връщат всички а, мигранти в държавата, където са пристигнали. Съгласна съм с а, представителя на агенцията. Не съм Съгласни с препоръката на комисията беженците да бъдат връщани в Гъртия, например, включително деца. Това е моето мнение. Казвайки това, ще задам въпроса дали представителите на агенцията смятат, че в една бъдеща дъблинска система връщането на беженци няма да е възможност, а е задължение. Това е нещо, което се обсъжда във връзка с предложението. Имам въпрос във връзка с допустимостта. В предложението на комисията не предвижда събиране на семействата. Има въпроси свързани с първата държава на пристигане, сигурни държави, сигурна държава на происход. Оставаме с впечатлението, че разбира се, че не можем да приемем всички бежанци, но това предложение създава впечатлението, че крайната цел е да не се приемат никакви беженци. Турция, Афганистан фигурират в списъка на сигурните държави. Можете ли да коментирате тази идея? Как вие гледате на това и а, дали моето мнение, е, че това е лоша идея, а, е, е съвсем индивидуално, да го споделяте? Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на словашкото председателство. Благодаря. Имаше въпроси зададени на председателството. Няма да коментирам братиславската декларация тя беше приета извън прякото, пряката възможност за въздействие на председателството или на съвета. А, но ще коментирам положението на а, малолетните а, и може би ще бъдете доволни да чуете, че а, през втората половина на ноември проведохме среща в рамките на инструмента за реакция при непредвидени ситуации, посветена на положението на децата. Имам основание да смятам, че загрижеността за съдбата на непридружените деца или на изчезналите, на жертвата на престъпление ще бъдат разгледани по систематичен начин и включително и от следващото председателство. Благодаря. Сега давам думата на господин Молнар, за да отговори на нейните въпроси. Знам, че вие сте във връзка с госпожа Викстрем, във връзка с нейното досие. Моля ви да се ограничите до 5 минути. Това е времето, с което разполагаме. Разбира се, че тази тема заслужава повече време Госпожа Викстрем трябва да изготви становището на нашата комисия и вашите отговори са много важни за нея, но вие можете да останете във връзка и по-късно. Благодаря, че ми давате думата отново, господин председател. Ще се опитам да се огранича в 5 минути. Всичко, което касае събирането на доказателства и доказателствената тежест. А, вие ме попитахте също така кой случай на Европейския съд а, а, цитирам. А, това е случай от а, Ирландия СЕ, така наречения случай а, МН, който цитирам. Съгласен съм, че имаме нужда от цял пакет, който да допълва системата за закрила на малолетни. Моят колега също спомена какво е положението в Гърция. Има недостиг, има разлика между правото на хартия и неговото приложение. Опитахме се да дадем абстрактни предложения от нормативна гледна точка – а, трябва, разбира се, да обърнем внимание и на приложението на законите. А, по отношение на сроковете и тяхното прилагане, мисля, че другите инструменти в областта на обежищата се подчиняват на принципа на здравия разум. И има съдебни решения, които са взети на тази основа, взимайки, вземайки предвид възможностите за реакция на държавите и ограниченията. Законодателството и съдебната практика може да бъде доразвита в посока прилагане на повече гъвкавост – а, нашата агенция остава на разположение за всякаква информация, която ви интересува. Госпожа Сипел зададе въпрос. Проверката за допустимост на мобите. Разбира се, трябва събирането на семейството да бъде отчетено като аргумент. Но дъблинските процедури, т.е. предварителните процедури по Дъблин, се основават на разбирането за сигурни трети страни. Това също се отразява на основните човешки права. Има правно становище за концепцията на сигурните трети страни резултати от е, това изследване има. Те са налични. То е на нашето внимание, на нашата държава. Проверяваме тази концепция и я проверяваме от гледна точка на спазването на основните човешки права. Не изпускаме тази тема от очи. Ако съм пропуснал някой въпрос, обърнете ми, моля, внимание. Председателят. Разбира се, темата е толкова сложна, че има нужда от много повече а, а, дискусия по този въпрос. Благодаря ви за изключително качествените отговори. Двете становища, които ни представихте, бяха изключително добри, много важни за нашата комисия и мисля, че докладчикът ще има полза и от второто становище, което представихте. Благодаря на всички членове на комисията, които присъстваха и слушаха вашето представене а, разчитаме на техният ангажимент и за бъдеще. За това искам да благодарим на нашите колеги от Агенцията за е, основните човешки права и им желаем успех в бъдещата работа. Благодаря ви, колеги. Колеги, започваме гласуването в точно 11 часа.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 Colleagues, uh, begin to take your... Колеги, заемете местата си, за да можем да започнем гласуването на време. Colleagues, please take your seats. We can begin. Колеги, заемете местата си. Можем да започваме. I will now do so. So colleagues, uh, we begin with point. Колеги, започваме с седма точка.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 за да можете да планирате времето си. Ще гласуваме в продължение на час и 15 минути. Ако сте съсредоточени, можем да успеем и за по-кратко време. Всички носят ли си картите за гласуване? Ако да, започваме с гласуване по първото досие. Агенция на Европейския съюз за убежище доклад на господин Нидермюлер. Имаме двама колеги, които са подписали тези а, изброени от мен а, а, изменения. 648. Иска ли господин Нидермюлер да вземе думата? Имам два коментара. Благодаря на моите колеги и докладчици в Сянка. А, ние работихме в изключително приятелска и конструктивна атмосфера. За мен беше изключително удоволствие да работя с моите колеги. Също така искам да благодаря на мои асистенти и на секретарията. Те свършиха чудесна работа, много ме подкрепяха, много им благодаря. Една техническа забележка. А, имаме техническа подправка, компромис 26, член 35. А, може би докладчиците в сянка нямат последният вариант. 26-ти компромис, последното изречение трябва да бъде заличено. Изречението е следното. Агенцията може да бъде обект на споразумение с трети държави. А, куп, компромис номер 26 трябва да бъде без това последно изречение. Благодаря. Ако нямате други забележки, ще започнем с. А, първото предложение за отхвърляне на предложението на комисията. Гласувайте сега. Край на гласуването. То е отхвърлено. 106 и 128 гласуваме а, заедно. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1, член 1. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 43 гласа за. Компромис 1А. Гласувайте сега. Край на гласуването. Гласуваме компромис 1А. Приема се. Компромис 2. Член 2. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. А, 340 354. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12, 13 и първата част от 15 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Втората част на компромис 15 гласувайте, моля. Приема се. Трета част от компромис 15 гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Compromise 14. Vote is open. Компромис 14. Гласувайте, моля. Гласуваме компромис 14. Продължавайте да разгръщате страниците на списъците си на гласуване. Компромис 14. Намерихте ли го? Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 508. Моля, гласувайте. 508. Край на гласуването. Отхвърля се. Съжалявам. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23А. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 23А. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 71. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 74-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 583-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 23Б. Гласувайте, моля. Край. Приема се. Компромис 24. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 25. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26 за. А, е, извинявайте, гласувайте. Моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 27. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 30. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 32. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 35. Начало на гласуването. Closed. Carried. Приема се. 34. Начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 670. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 671. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 675. Начало на гласуването. Да, и да го пропусна. Нека да видим какво ще се случи. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. За съжаление се отхвърля. Съжалявам, Томас. Компромис 41. Компромис 41. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Не, няма да гласувате против доклада, със сигурност. Така, 678. Предишното се прие, начало на гласуването, 678. Край на гласуването. Приема се. Компромис 43, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 683. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. По точките от преамбюла 2А. Отхвърля се. 109. Край на гласуването. Отхвърля се. 109. Край на гласуването отхвърля се. 107. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 108. Начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се 110. Край на гласуването. Colleagues, um, there was a technical mistake on... Колеги, имало е техническа грешка по 110. Позоваване... Не, точка от преамбила поправя се председателя. 110. Гласуваме го отново. Край на гласуването. Отхвърля се. 111. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Точка от прембила 116. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 117. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 47. Начало на гласуването. Край на гласуване. Приема се компромис 48. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 131. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 49. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 50. Край на гласуването. Приема се. Компромис 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 52. Начало на гласуването. Приема се 53-ти компромис. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 54. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 55. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 56. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменени 167. Начало на гласуването. 167. Край на гласуването. Приема се. Компромис 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. точка от преамбюла 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 178. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 179. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 180 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 181 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 182 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 59. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 189. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 193. Край на гласуването. Приема се. 192. Начало на гласуването. А, извиняваме се, връщаме се на 195, казва председателят. 195. Извинявам се, колеги. 194. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега 195. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 196. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 61. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 62. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 63. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 65, казва председателят. 64. Пропуснах ли 64? Извинявам се, колеги. Компромис 64. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 65. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 66. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 67. Closed. Край на гласуването. Приема се. 218. и 219, тъй като са идентични. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приемат се. Не, извинявам се, отхвърлят се. 220. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 221. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 222. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 68. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Девето. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 69. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 228. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 229. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 230. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 231. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 70. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Колеги, сега гласуваме параграфите. от становището на бюджета. Параграф 15. Не, изменение 15. Добре, параграф изменение 15. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Разбрахте ли какво гласуваме? Казва председателят, да не ви обърках. Намерихте ли го? Гласуваме параграф 15 на становището на бюджета. Край на гласуването. Приема се. Точките от преамбила на становището на комисията по бюджета. Номер 3. Точка от преамбила 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме така изменения текст по именно начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 36 гласа за, 9 против, 6 въздържали се. And now we vote on the decision on the opening of negotiations. Сега гласуваме решението за започване на преговорите и мандата на преговарящия екип. Трябва ни абсолютно мнозинство. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 46 гласа за, 4 против, няма въздържали се. Поздравления! господин Нидер Мюллер. Браво. So we're doing, I know it's very stressful. Знам, че наистина е много натоварено, но върви много добре с времето. Colleagues, we move straight to... Uh... Преминаваме към следващото гласуване. Европейска инициатива за компютърни услуги в облак. Господин Бони, ако иска да каже нещо преди да започнем. А, господин Бони не е тук, извинявам се. Тогава да преминем към гласуването. Отиваме към компромис 1 Всички ли са готови? Компромис едно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Начало. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Начало на гласуването. Извинявайте. Изменение 12. Начало на гласуването. Изменение 12. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромис 5. Първа част. Начало на гласуването. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Изменение 26. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 22. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромис 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И отиваме към а, преабюла. А, изменение 1, начало, край. Отхвърля се. Гласуване за изменения текст, начало на гласуването. За край на гласуването. Приема се с 48 за, 1 против. Поздравление за докладчика. Всички добре ли са? Имаме ли нужда от почивка или можем направо да продължим? Явно сме добре. А, имаш много добро чувство за хумор. Uh, Една информация преди да преминем към гласуването. Да насоча вниманието ви към компромиси 3, 8 и 13 във връзка с доклад на госпожа Вержия. Беше поискано отделно гласуване за тези компромиси 3, 8 и 13. Те, това не е споменато във вашите списъци за гласуване, но част 2 и 3 от компромиси 3 и 8 и втора част от компромис 13 ще отпаднат, ако първата част бъде отхвърлена и след това ще преминем към останалите изменения. Стана ли ясно това на всички координатори? Дали координаторите го разбраха? Дали всички разбраха? Госпожа Стивенс. компромис 2 начало. Край на гласуването. Приема се. Да, без заместник председателя, но както и да е. Компромис 4, начало. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 22, начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24, начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25, начало. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30, начало на гласуването. Край. Приема се. Компромис 5. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 33. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Компромис 3. Начало на гласуването. Компромис 3. Част 1. Начало на гласуването. Край. Приема се. Част 2. Начало. Край. Приема се. Част 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Компромис 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 51. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 52. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Изменение 54. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Изменение 55. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 67. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 71. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Компромис 8. Компромис 8, част 1, начало на гласуването. Край. Приема се. Втора част, начало. Край. Приема се. Част 3. Начало. Край. Приема се. Изменение 83. Изменение 83. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 84. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 85. Начало. Край. Приема се. Компромис 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Начало. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Начало. Край. Приема се. Изменение 99. Начало. Край. Приема се. Изменение 103. Начало. Край. Приема се.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 Край. Приема се. Изменение 120. Начало. Край. Приема се. Изменение 122. Начало. Край. Приема се. Изменение 131, начало. Край. Приема се. Изменение 132, начало. Край. Отхвърля се. Изменение 133, начало. Край. Приема се. Компромис 13. Компромис 13, част 1. Начало. Край. Приема се. Част 2. Начало. Край. Приема се. Изменение 141. Начало.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 точките от преамбюла компромис 1 начало. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Начало. Край. Приема се. Изменение 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Начало. Край. Приема се. Изменение 19. Начало. Край. Отхвърля се. Гласуване за промените в текста. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приеме се 26 за, 22 против, няма въздържали се. Поздравление, госпожо Вържие, но исках да ви питам дали искате да кажете нещо. В началото не искахте, но ако сега искате да добавите нещо, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искала горещо да благодаря на всички докладчици в Сянка за съвместната ни работа. Да, понякога беше трудно, но благодаря за усилията, които всички ние положихме, за да достигнем до текст приемлив за мнозинството. Съжалявам малко за окончателното гласуване, но разбирам защо колегите гласуваха така. Благодаря на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо Вержия. Благодаря ви. Колеги, отиваме към последната част от заседанието. Окончателното гласуване на 29 ноември а, миналия вторник и вчера на 7 декември знаете трилога за механизма за промени. Постигнахме положителен резултат. Докладчикът представи един отличен доклад в комисията. Поздравления и на всички докладчици в Сянка, които работеха по това досие. Бих искал да попитам дали докладчикът иска да каже нещо преди окончателното гласуване. Не, но той вече каза няколко думи преди това. Благодарим още веднъж на всички колеги докладчици в Сянка. Минаваме към гласуването. Това е индивидуално гласуване под текста за формалния трилог. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 37 за, 9 против, 2 въздържали се. Поздравление за докладчика. Колеги, благодаря ви. Това е края на гласуването и края на днешното ни заседание. Благодаря ви за търпението и още веднъж благодаря. Damit <laughs>